Дискусията е приключена. Гласуването ще се проведе утре в 12 часа. Следващата точка е доклада на госпожа Кекош. Прилагане и въздействие на мерките за енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване. Моля, докладчика има думата. Хваля за беседа, председник. Spoštovana комисарка. Най-при благодаря, господин председател, за данната ми дума. Госпожо комисар, първо искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за чудесното сътрудничество през е, последните месеци, когато изготвяхме доклада. Енергийната ефективност е в сърцевината на стратегията 2020 за умно, устойчиво и приобщаващ економически растеж. Е, ние трябва да намалим с 20% потреблението ни на енергия до 2020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 Ето защо аз мятам, че всяка политика, свързана с енергийната ефективност, като например политиката по сближаване, е, би могла и би трябвало да изиграе е, голяма роля. И с доклада си аз още веднъж искам да подчертая ползата от енергийната ефективност. Тя може да подобри нашата економическа конкурентоспособността, да доведе до економически растеж, да създаде повече работни места и изобщо добавена стойност. Това е възможност за борба с с економическата криза и промените в климата анализа на настоящите мерки показва, че основните негативни фактори са неадекватна информация, неадекватни финансови стимули, недостатъчно внимание към енергийната ефективност и в известна степен е, неправилно прилагане на настоящото законодателство. Въпреки това обаче е ясно, че през настоящия програмен период 2007-2013 година програмите са предимно практически, те не са свързани с законодателство и е, предвид промените, които са зелени промени за нашата политика по сближаване, ние събрахме различни предложения, като например как да включим енергийната ефективност в следващия 7 годишен финансов период. Политиката по сближение е един от основните лостове, с които разполага Европейския съюз, за да се подобри европейската економика и да се гарантира по-голяма енергийна ефективност до 2020 година много е важно е, европейските страни да разглеждат като финансирането на енергийната ефективност като възможност, а не като допълнително бреме. Е, разпределянето на средствата по е, Фонда за регионално развитие е, трябва да гарантира стабилно и дългосрочно програмиране за подобрение на нашата енергийна ефективност, защото економическото възстановяване е трудно, има твърде ограничени средства за местните власти, но трябва да сме сигурни, че местните власти е, ще е, е, работят, по-лесно ще получават средства за такива цели. И искаме да сме сигурни, че всички различни нива на управление е, взимат са включени регионалните стратегии и планове в областта на енергийната ефективност и сближаване и по околната среда. Всичко това трябва да се съчетава обаче с целите на Европейския съюз, е, мерките за е, строги финансови економии затрудняват страните да се финансират програмите за енергийна ефективност. Затова трябва да се търсят иновативни начини за финансиране на програмите. И е, пътя, по който трябва да вървим, е да съчетаваме субсидираме с финансови инструменти, когато се опитваме да създадем нови модели за публично-частно партньорство и когато искаме да разпространим иновациите. Комисията вече работи е, по този въпрос и е, върви по посока на специфични предложения, обаче трябва да се отиде още по-далеч ние трябва е, да изкореним енергийната бедност. Има двама души, които искат да вземат думата господин Банки. Благодаря, господин председателю, уважаеми колеги. Става въпрос за много важен доклад. Енергийната ефективност е изключително важна при преодоляването на кризата. Можем да увеличим енергийната ефективност, по този начин ще се зададат повече работни места, ще има повече инвестиции, включително инвестиции в нови технологии. Смятам, че целите заложени в стратегията Европа 2020 не трябва да бъдат разводнявани. При разпределянето на средствата трябва да имаме предвид, че е, местните органи трябва да имат по-лесен достъп е, до тези средства и да се е, предлага и рисков капитал на местните и регионални власти. Благодаря много, господин председател. Поздравявам докладчика за този отличен доклад. Наистина трябва да се заложи на енергийната ефективност. Това подобрява конкурентоспособността и стабилни доставки. Трябва да продължим да ползваме структурните фондове за да увеличаваме енергийната ефективност. Наистина трябва повече инвести... да се инвестира в възобновяемите енергийни източници, да се направи връзка между уязвимите потребители и да се адаптират тези мерки към географската специфика на Европа. В следващата програма ще може да се направи така, че да бъдат по-успешно използвани фондовете с тази цел. Благодаря от името на комисията госпожа Рединг. Искам да благодаря на госпожа Клева Кекуш за този доклад защото е, той е много задълбочен и безспорно ще помогне на комисията за да разработи своята дейност. Комисията споделя възгледа, че инструментите по политиката по сближаване трябва да инвестират в е, енергетиката, и по този начин да допринесат за конкурентоспособността, създаването на работни места и економически растеж. Както докладчикът казва, много е важно на регионално и местно е, ниво да е, е, се работи, за да се постигнат целите по енергетиката, защото регионите и общините могат да е, намерят е, най-подходящи решения, е, както и събиранието на кметовете подчерта. Освен това трябва да има енергийни мерки то политиката за сближаване. Трябва да имаме и стандартизирани инструменти, които да включват инструмента за инвестиране в устойчива енергетика, в резиденциални сгради, луксозни сгради. И парламента не трябва да е, гледа на тези луксозни сгради като някаква политика, която е създадена веднъж за винаги. Ние трябва да работим върху промяната на енергийната система е, и е, нова директива за енергийна ефективност ще изведе на преден план ремонтите на сградите, за да постигнем целите за енергийна ефективност до 2020 година. Е, трябва да търсим резултат и за това комисията работи по практически насоки за планиране и прилагане на инвестиции в е, устойчива енергийно потребление на сградите в е, политиката по сближаване. Очакваме максимално частно финансиране, за да се стимулира добре е, функциониращ пазар. Тъй като економическата криза е сериозна, трябва да имаме програма с висока добавена стойност. Държавите членки и регионите активно работят за изработването на програмите за следващия период и ние трябва да отговорим на специфичните им нужди и потенциала на този регион, за да се постигне, на регионите, за да се постигне успех. Благодаря, госпожо комисар. Дискусията е приключена. Гласуването ще бъде проведено утре в 12 часа. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е доклада на колегата Милана Гоидо. Стратегия за риболова в Адриатичния.